Желая ви добър път. Господин Оди, имате въпрос, процедурен въпрос, така ли? Господин председател, нека да ви благодаря. Тук не става дума за процедурен въпрос за приложението на договора, както много пъти съм казал, господин председател, накрая на това пленарно заседание има отново няма представители на съвета. Е, мисля, че трябва да се повдигне този въпрос е, на председателския съвет. Мисля, че не е допустимо една инстанция като нас ще да, да не бъде е, да, зачитана. И за следващите европейски съвети, където се обсъждат отбраната и други важни въпроси, следва да имаме възможност председателя на Европейския съвет да бъде поканен тук в пленарна зала а, преди съвета, защото след съвета а, парламентът е във вакансия. И така, а, нека да, обе, да настоя на това, че не смятам, че